Okay, ladies and gentlemen. Дами и господа, моля заемете местата си, за да започнем на време. Както знаете, ние имаме много строг график днес. Най-напред искам да приветствам с добре дошъл господин Валдис Домбровскис – изпълнителен заместник председател на Европейската комисия, който е определен да поеме ресора търговия. Знаете, че господин Домбровски вече е член на Европейската комисия и искам да напомня, че целта на настоящото изслушване е парламентът да оцени способността на господин Добровски да поеме ресора търговия. Тази седмица ние получихме отговорите на нашите писмени въпроси и отговорите му са раздадени на депутатите и са публикувани на вебсайта на парламента. Искам да да посоча, че в писмените отговори получихме ясен ангажимент, че няма да поиска одобряване на търговско споразумение, без то да бъде утвърдено от Европейския парламент. Това е ясен ангажимент към правомощия, за правомощията на парламента. Искам да ви информирам, че Комисията по правни въпроси не е изразила възражения срещу настоящето изслушване, нито пък господин са да бъде определен за комисар по търговията. Няколко думи за структурата на изслушването. Структурата е ясна, тъй като тя е предвидена в нашия правилник. И трябва да кажа ясно, че ние искаме да дадем възможност на господин Домбровски да представи себе си своите становища по равнопоставен и справедлив начин. Господин Домбровски ще има възможност за встъпителни думи за не повече от 15 минути. След това ще има време за 25 въпроса от депутатите. В първия блок ще бъдат зададени въпроси от 7 координатори на политическите групи в Инта. По време на втория кръг ще бъдат зададени въпроси от 18 членове на комисията в съответствие с квотите на политическите групи. За всеки въпрос са предвидени 5 минути разпределени последния начин. Депутатите имат по една минута, за да зададат въпроса. Господин Домбровски ще има две минути, за да отговори. След това, ако е необходимо, същият депутат може да зададе допълнителен въпрос за не повече от една минута, като господин Домбровски ще разполага с една минута, за да отговори на въпроса. Искам да кажа много ясно, че допълнителният въпрос трябва да е свързан с въпрос, с отговора на господин Добровски и той не е повод да се повдига други въпроси. Аз имам правото да не разреша допълнителен въпрос, който не спазва тези критерии. Използвайте тази възможност, за да получите по-конкретен отговор, ако първият отговор не е бил достатъчно конкретен. След 25-те въпроса ще дадем възможност на господин Домбровски да направи обобщение в рамките на 5 минути. За изслушването са предвидени 3 часа и аз ще следя за стриктно спазване на ограниченията във времето. От дясната ми страна седи колега, който ще изключва микрофона. Днес имаме превод на 23 езика. всеки оратор може да говори народния си език. Искам да напомня на всички оратори, че, не бива да го, че трябва да говорят ясно и да не, бъдете, да не говорите твърде бързо, за да могат думите ви да бъдат преведени. И тъй като сме демократичен орган, изслушването се предава на живо по интернет на вебсайта на парламента. По-късно на същия сайт ще можете да чуете запис на изслушването. Добре дошли на всички посетители по цял свят. Обеден съм, че към настоящото изслушване има силен интерес. Търговската политика беше изправена пред сериозни предизвикателства и преди пандемията. Много страни и много политици се опитват да отворят контията на Пандора на протекционизма. Аз съм убеден, че ние трябва да се придържаме към търговската система, основана на правила. Ние искаме да я усъвършенстваме. Ще спомена само три въпроса. Веригите на доставките, изпълнението и екологизацията. Корона кризата показа много ясно, че веригите на стойностите, създадени в цял свят, не са устойчиви и не издържат в период на криза. Ние трябва да помислим за това как веригите на доставките могат да станат по-стабилни, по-издръжливи в интерес и на производителя, и на потребителя. Както Шекспир беше казал, по-добре 3 часа твърде рано, отколкото една минута твърде късно. И за това нека да обръщаме внимание и на надлежната проверка към веригите на доставките – за да можем в края на мандата да кажем, че веригите на доставките са солидни и справедливи. И разбира се, движението лоялна търговия е много важен елемент в търговската политика. И нашата комисия винаги е подкрепяла движението за лоялна търговия – Вторият въпрос е свързан с изпълнението. Обеден съм, че ние трябва да се погрижим търговските споразумения съдържат ангажименти, които са не само на книга, а се прилагат на практика. Разбира се, това е един от една от нашите задачи. за да можем да разчитаме на ясно изпълнение и спазване. Изпълнението е много важно във всички области, в които има нелоялност от страна на нашите партньори. Интересно ще ми бъде да чуя дали има други инструменти за изпълнение защита на жизнените ни интереси. По-конкретно, що се отнася до нашите приятели от другата страна на океана, случаят Боинг засегна много предприятия. Ние трябва да дадем ясен отговор и нелоял, несправедливите субсидии за Боинг трябва да се са повод комисията да предприеме сериозни мерки. Его, екологизацията е важна тема и за гражданите на Европа, и за много депутати в парламента. Желанието е търговската политика да бъде приведена в съответствие с Зеления пакт. Предизвикателството е да интегрираме зеления пакт в търговията. Коригиращият механизъм на границата е много важен инструмент. Въпросът, възниква въпросът и за зелените стоки, субсидиите, регулирането. Това са все въпроси, които следва да бъдат обсъдени, както разбира се и екологосъобразността на търговията. Сега два институционални аспекта. Обеден съм, господин Домбровски, Не е лесно да бъдат обхванати всички теми, по които ние работим в нашата комисия. Търговската политика е една от малкото едно от малкото правомощия на Европейската комисия, които са изключителни правомощия на Европейския съюз. Искам да посоча, че да си комисар по търговията е основна, не допълнителна дейност. Второ, имайки предвид ключвата роля на парламента при разработването и контролирането на търговската политика на Европейския съюз, смятаме, че е от жизнено значение комисаря за търговията да показва ясен, солиден и непрекъснат ангажимент рамка за работа с Комисията по международна търговия. И то когато се разработва политиката, а не постфактум. Това бяха две институционални съображения от моя страна. И така, господин Домбровски, давам ви думата за встъпителни думи от 15 минути. Заповядайте. Госпожи и господа депутати, за мен е чест, че председателя на Европейската комисия Фондерлайн ми възложи отговорността да работя по търговията. Използвам тази възможност да очертая задачите за задачите в областта на търговията и да ги представя в по-общата рамка на развитието. Надявам се, че ще ми възложите тази задача. Изправени сме пред много сериозни предизвикателства. Само, че когато има воля, те могат да бъдат решени. Аз бях избран в три последователни мандата и законодателството е нещо, което ми е... Имам представа от законодателството търговията е положителен аспект. На нея се падат е всяко седмо висококачествено работно място. В днешния свят търговията е не просто търговия. Европейската търговска политика трябва да ни помогне да посрещнем основните предизвикателства. Затова правим преглед на търговската политика съвместната ни работа с вас, заинтересованите лица и гражданското общество, аз ще представя нова пътна карта за търговската политика. Тя трябва да бъде част от по-общия ни план за устойчиво и цифрово възстановяване. Тя трябва да бъде съвременна, актуална и да съответства на геополитическите ни цели. Тя трябва да използва възможностите за, трябва да създава нови възможности за нашите предприятия, трябва да ни даде възможност да съществяваме от нелоялни практики, да подсили способностите ни като световен играч. Само Европа, която е отворена към Европа, може да оформя търговската политика за цял свят. Ето защо аз смятам, че търговската политика трябва да служи за реформа на търговския ред, основан на правилата. Трябва да се подсили свободната търговия, като работим с партньорите, като същевременно засилваме нашата защита. И второ, трябва да засилим своето лидерство, като управляваме основните ни, най-важните ни взаимоотношения. Един от първите ми, една от първите ми задачи ще бъде да се направят реформи. търговията трябва да съответства на днешния свят. СТО трябва да решава споровете по бърз и ефективен начин и да разполага с правила за равнопоставеност. СТО с устойчиви цели на развитието и мерки защита на климата. СТО, която съответства на цифровата резолюция и използва потенциала на свободното движение на данните – ето защо аз смятам, че електронната търговия е много важна. Трябва да, и трябва да обърнем внимание на личните данни. Европа разполага с възможности за такава реформа. В контекста на пандемията COVID-19 ние предприехме инициатива Търговия и здраве и се радвам, че днес мога да обявя, че ще работя по търговска и климатична инициатива. Надявам се да обсъдя тези въпроси с вас. Сега, по отношение на устойчивостта и климата, климата може да даде реални резултати. Аз имам постижения в областта на устойчиви финанси. Европа беше първата Първият с ясни правила. Подходът ми никога не е бил отгоре надолу. Винаги съм търсил изграждането на коалиции. Подходът ми ще се запази. Европа постига резултати, като работи с партньорите си. Всеки път, когато някой от нашите споразумение включва глава устойчивост, ние постигаме е, добри резултати. Това трябва да продължи. Ангажиментът ми е да работя в тясно взаимодействие с вас и като целта е да се постигат резултати. Ние ще приеме предложения, които съответстват на, на споразумението от Париж. Ние смятаме, че споразуменията трябва да са в подкрепа на баланса на половете и социални въпроси, като прекратяване на детския труд. Ще работя с комисаря Рейндерс за предложението на комисията по задължителна надлежна проверка. Дами и господа, една от, е, един от най-спешните въпроси е защитата на Амазон, на, е, амазонски, на горите в Амазония. За тази цел трябва да работим заедно с страните от Меркосур. Преговорите отнеха 20 години. Това е първият, първото споразумение, което Меркосур постигна с глобален партньор. В споразумението са включени ясни ангажименти към спазването на Парижкото споразумение и борбата срещу обезлесяването. Е, отчитам, че депутатите, гражданското общество и гражданите изразяват сериозни тревоги. Аз ги споделям. Ето защо трябва да работим с партньорите от Меркосур, за да търсим трайни решения за района на Амазония. Госпожи и господа, отвореността върви ръка за ръка с справедливостта. За да подсилим ангажимента си към свободна и лоялна търговия, трябва да работим с партньорите и заедно с това трябва да засилим своите защитни мерки. Европа трябва да бъде по-категорична, като защитава фирмите, гарантира стратегическите интереси и гарантира равнопоставеност. Главният служител по изпълнението ще спомогне за премахване на бариерите и ще защитава нашите, нашите потребители, тогава когато партньорите ни играят по правилата. Освен това ще се стремя към укрепване на инструментите за изпълнение. Също така трябва, трябва да подсилим правилата за защита на търговията. Ще подкрепя мерките против е, изкривяванията във вътрешния пазар. Ще работя с държавите членки, за да могат механизмите за предварителен анализ на търговските инструменти да се прилагат. Ще работят по инструмента за международните обществени поръчки. Също така Европейския съюз трябва да се защитава срещу нелоялни практики. За тази цел до година ще представя нов механизъм. Заедно с по-добрата ни защита трябва да помогнем на нашите предприятия, в това число МСП, да се възползват максимално от споразуменията за свободна търговия. Това е много важно за бъдещите ни економически перспективи. През следващото десетилетие 85% от растежа ще, идва, ще се произвежда извън Европейския съюз – в края на този месец ще представя механизъм на всички езици, за да могат фирмите да се справят с всички проблеми в международната търговия. Ще разчитам на вашата подкрепа. Госпожи и господа, всички цели, които очертах изискват ясно международно партньорство. Трансатлантическите търговски инвестиционни взаимоотношения са важен двигател на благодействието. Ще работя за съживяване на стратегическото партньорство с САЩ. Ще дам нов тласък на работата в област на търговията, данъчното облагане, реформата на многостранната търговска система, в това число и индустриалните субсидии. Не отдавшото споразумение за намаляване на митата е първата стъпка към това подновено сътрудничество. Ако САЩ продължава да се отдалечава от многостранния подход и да следва едностранни мерки, Европейския съюз няма да се поколебае да защитава своите интереси и да реагира по балансиран начин. Сега да премина към Съединените щати и Китай. Аз вече съм работил с тези държави и в сегашната си роля, така че имам добро разбиране, що се отнася до търговските и инвестиционни отношения. Е много важно приключване на работата по споразумението – за инвестициите. Необходимо е да има реципрочност, баланс, справедливост. Необходимо е да има реален пазарен достъп. За нас Африка също е един много важен партньор, защото Африка е на прага на Европа. Освен това, Африка има много висок потенциал за растеж до 2050 година в Африка ще бъде съсредоточен 75% от потенциала за нарастване на работната ръка. Необходимо е да мислим как да насърчим частните инвестиции в отраслите от взаимен интерес. Ще се работи и с поразумения континент с континент. Трябва да увеличим сътрудничеството и с съседните на нас райони. Необходимо е работата ни да има силно изразено геополитическо измерение, да помагаме на страните кандидатки и чрез автономни търговски мерки. Призовавам новият регламент да се приеме на време и наистина Приветствам неотдавнашното гласуване в комисия Инте. Сега за преговорите с Обединеното кралство и в интерес на двете страни е да има колкото се може по-тесни търговски отношения, но нека кажа, че трябва да се спазват поетите ангажименти по споразумението. И накрая, почитаеми членове на Европейския парламент, нашата търговска политика ще има нова насоченост въз основа на стратегическата автономност. Ако ме одобрите, редовно ще се връщам при вас, за да разговаряме по тези въпроси. Освен това е много важно да се обхване и гражданското общество, да има един приобщаващ подход. Затова още едния месец започваме поредица от диалози с гражданското общество. За мен прозрачността в отношенията с Европейския парламент винаги е била много важна. Искам да уверя координаторите на групите, че съм си отбелязал вашите очаквания – които бяха изразени миналата година в контекста на изслушванията. Накрая, нека кажа, че ние сме изправени пред, пред безпредседентни предизвикателства у дома и в чужбина. Трябва да разработим убедителен европейски план, за да се опрем на тези предизвикателства и търговията трябва да бъде част от него. Благодаря заместник председател Домбровскис. Благодаря за поетите от вас ангажименти. И като председател на комисията, благодаря ви, че се съобразихте съвсем точно с отпуснатото ви време. Сега представителите на политическите групи ще имат възможност да зададат въпрос. В рамките на общо 5 минути, 1 минута за въпрос, 2 минути за отговор и съответно допълващите 1 плюс 1. Кристоф Хансен, ННП, благодаря господин председател, благодаря господин Домбровски за този много добър увод. Ясно е, че търговската политика не ви е чужда, защото вие вече наблюдавате економическите клъстери в Европейската комисия, водите и диалога с Китай. Първият ми въпрос е по трансатлантическите преговори. Вашият предшественик господин Хоган договори първите тарифни намаления с САЩ. От години насам за мен това е много положителен резултат – как ще надградите на този резултат? И как се свързва това с арбитража на СТО и 4 милиарда за Европейския съюз? Вторият ми въпрос е за Брекзит. Как виждате вашата роля – в тези съдбоносни седмици, които предстоят. Има толкова малко резултат. Благодаря, господин Домбровски. Заповядайте за отговор. Много ви благодаря за тези въпроси. Започвам с трансатлантическите отношения. Наистина те са много важни – Това са най-крупните търговски отношения в света, следователно ние трябва да ги развиваме. Вие споменахте споразумението, това беше наистина една положителна стъпка за намаление на тарифите. Трябва да продължим да работим в същия дух. Трябва също така да успеем да привлечем САЩ на масата за преговори в мултилатералния контекст. Споменахте също така и някои текущи задачи. Има ги тези за Airbus, например. Ние продължаваме да работим. Разговарях с господин посланика, за да видим какво можем да постигнем – Същевременно ще бъда пределно ясен. Ако не се стигне до договорка, ние ще трябва да наложим своите тарифи в случая с Боинг, като се съобразяваме с правилата на СТО. Разбира се, по-положителната стъпка би, би била САЩ да оттегли своите тарифни увеличения. За Брекзит. Наистина, моментът е съдбоносен. Ние трябва да стигнем до решение в хода на текущия месец. Все още има проблеми с равните условия, риболова, акта за единия пазар. Бих казал, че има нужда обаче да се работи много и от британска страна, за да стигнем до успех. Благодаря. Последващ въпрос във връзка с първия въпрос. Наистина ще видим какво ще се случи на 4 ноември дали господин Трамп ще получи още 4 години или ще имаме Байден. Вие подготвен ли сте за един и друг сценарий? След това за Брекзит. Каква точно ще бъде вашата роля като координатор на економическите кластери? Нещо, което е много съществено за отношенията с Обединеното кралство. Благодаря. Първо за сценариите и резултата от американските избори. Трудно е да предвидим този резултат, но какъвто и да е той, трябва да работим заедно. За жалост, администрацията на Тръмп подкрепя едностранни действия при много от международните въпроси, но ние се надяваме да работим заедно и да стигнем до положителен резултат. Като говорим за Брекзит, от друга страна, наистина от е... ние имаме предвид преговорните отношения, но също така трябва да се мисли за областта на финансовите услуги и също така Обединеното кралство трябва да покаже, че може да спазва споразуменията, които вече сме сключили. Благодаря, социалисти и демократи Катлин Ван Бремт. Благодаря, господин председател, господин комисар и заместник председател. Вие говорихте много за устойчивостта и то съвсем правилно. Вие самият работите в тази област, но нека ви кажа, че ние още преди поискахме да се работи по-енергично. Как може по-добре да се изпълнят тези глави? И също така, ще помислите ли за механизми за изпълнение, които да са обвързани с санкции. Ще засегна и споразумението Меркосур. Ще имаме ли задължително глава за търговия и устойчиво развитие? Благодаря ви за тези въпроси. Наистина, изпълнението на главите за търговия и устойчиво развитие трябва да бъде по-добро. Съгласен съм, че по-настоящем нямаме напълно положителен резултат, но ще го имаме предвид при наличните и бъдещи търговски споразумения. Ще имаме един по-систематичен подход и също така специален наблюдаващ. Осем години бяха необходими, за да се заведе дело срещу Южна Корея. Това давам само като пример. Ние имаме един план за действие по търговия и устойчиво развитие или ТУР, който стига до 2023 година. Разбира се, това е доста дълъг период. Може би до година ще направим една преработка на този план с оглед и на COVID. А по отношение на бъдещите споразумения и изпълнението, Разбира се, може да се преустанови изпълнението на едно споразумение. Също така имаме френско-холандска идея, която обвързват тарифните нива за някои продукти с изпълнение на целите за устойчиво развитие. Ще видим как можем да постигнем баланс. Но според мен е добре да се направи едно сравнително проучване. за да видим кои са най-добрите практики, как се изпълняват нормите за климата, околната среда. Благодаря. Последващ въпрос. Може ли да бъдете по-конкретен по отношение на санкциите и подхода основан на санкциите? Има и една много интересна страна, Нова Зеландия, която иска комисията да се присъедини към тях, за да има задължителни глави, свързани с, с търговията и устойчивото развитие. Така може да се зададе световен модел. И накрая какво мислите за един предварителен протокол към Меркосор възоснова на тези условия? Аз вече споменах френско-холандската идея. Става дума наистина за изрични условия, които трябва да се изпълнят и да се обвържат с евентуално намаление или не на тарифите. Това е точно и подхода, който ще следваме. За Меркосур ще кажа това, което казах и преди. Необходимо е страните от Меркосур да поемат определени ангажименти преди да пристъпим към ратификация на споразумението. Ние знаем какво е становището на Европейския парламент, разговаряме с гражданите и това ще са много важни елементи. Благодаря от името на Renew Карин про. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин заместник председател Домбровски. Търговията е много добра за економическия растеж и заетостта. Сега имаме COVID-кризата и търговията става още по-важна. Моят въпрос е във връзка с търговия и устойчивост. Сега имаме тези глави за устойчивост в търговските споразумения. Какви други инициативи ще подкрепите, така че да сме сигурни, че Европейския съюз ще продължи да настоява за устойчива търговия? Споразумението с Меркосур е много важно. Има политически и економически ползи за всички страни. Какви допълнителни инициативи предлагате, за да може споразумението да отговори на високите ни амбиции по Зеления пакт? Как ще подобрите комуникацията, за да се знаят фактите и ползите от тези споразумения, обвързани с целите за климата? Благодаря ви за въпросите. Първо, Търговията е много важна за економическото ни развитие. 85% от глобалния растеж ще се случва извън Европа и ние трябва да се закачим за тези източници на растеж трябва и по-добре да можем да обясняваме резултатите от нашите търговски споразумения. Ние вече го правим до някъде, винаги правим оценка на въздействието, винаги правим оценка и на устойчивостта по време на преговорите. Правим оценка и експост всичко това, както вече казах, трябва да се обяснява по-активно. Нещо друго, което е важно, трябва да се знае как нашите дружества могат да се възползват от тези търговски споразумения. Затова споменах портала Достъп до пазари, който ще включва информация на всички официални европейски езици, така че тя да бъде достъпна и всеки да може да се ориентира в международната търговия. По отношение на търговията и климата, ние ще продължим да настояваме да се изпълнят главите за търговия и устойчиво развитие. Освен това имаме инициативата Търговия и климат в СТО. Инициативата за търговия с екологични стоки. Ще продължим да работим в същата посока. Благодаря. Последващ въпрос. Благодаря ви за отговора. Устойчивостта може да се увеличи чрез по-голяма прозрачност. Какво ще направите така, че търговските преговори да станат по-прозрачни и по-приобщаващи? Вие вече засегнахте тази тема, но ако може да я доразвиете. И като говорим за устойчивост и прозрачност, няма как да не мислим за Китай. Европейският съюз трябва да да защитава свободата и демокрацията. Как виждате вие бъдещите търговски отношения с Китай? Ще е, договорите ли инвестиционно споразумение с Тайван? Благодаря ви за въпросите. Първо по прозрачността ще кажа, че Европейският съюз постигна много в хода на търговските преговори и също по отношение на това как се изпълняват споразуменията и договорите. Ние сме една от най-прозрачните организации, оповестяваме своите обяви, споразумения, всичко това е, както вече казах, съществен напредък. А като говорим за Китай, и съседните на Китай страни. Вие споменахте Тайван по-конкретно. Трябва да кажа, че наистина ние водим диалог за инвестиции с Тайван. Европейската служба в Тайван организира и първия инвестиционен форум само преди една седмица. Той беше посетен от 1400 участници – Нещо, което показва нашия ангажимент. Що се отнася до преговорите, ние трябва да финализираме инвестиционното споразумение с Китай, колкото се може по-скоро. И след това ще видим какви ще бъдат инвестиционните споразумения в региона. Group in the Parliament is Markus Buchheit. Thank you, Chair.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 Много е важно, разбира се, да си дадем сметка, разбира се, всички наши предложения, които ще разработим, да бъдат в съответствие с а, СТО. Преводачите се извиняват, имаше малки технически проблеми към превода, а, превода към български. Следващ въпрос. Госпожа Хайди Хаотала. Благодаря. Добре дошъл, господин а, комисар. Понякога оставаме с а, впечатлението, че ам, новите предложения в областта на международната търговия а, излизат доста бавно. Надяваме се, че вие ще работите малко по-бързо. Искам да ви попитам вие като бъдещ комисар по търговските въпроси, дали ще предложите цял пакет инструментариум а, по тези въпроси в този сектор, за да се гарантира устойчивост на търговията. И а, по какъв начин можете да подпомогнете страни като Гана и други партньори от Африка също да спазват принципите на устойчиво, устойчиво развитие в областта на текстила, например, текстилната индустрия. Господин Дъбровски, имате думата. Първо, рационализирането и изпълнението на зеления курс. Да, тази, този курс беше прият, което означава, че сега трябва да разработим различни политики, за да го реализираме на практика. Надявам се, че с моите колеги ние ще успеем да постигнем една добра координация, за да а, гарантираме изпълнението на тази всеобхватна европейска програма в областта на търговията. Аз разбира се, е, съм лично заинтересован да се ускори работата е, е, в всички посоки, като например с ФИСМА, за да имаме една устойчива програма по финансовите въпроси, и в, по същия начин ще работи, както работех до сега, така ще продължа и в областта, в сектора на търговията. Що се отнася до инструментариума за инициативата КОКОА, това са африканските партньори, произвеждащи памук. Това е инициатива, която ние представихме последните месеци. Мисля, че това е много добър момент, който обхваща различни заинтересовани страни и ние ще го преложим също така в други сектори, не само в текстилния сектор. Много е важно да се представи механизма, който да бъде задължителен за надлежни комплексни проверки. И по този начин ще гарантираме европейските е, фирми, именно, е, да има достъп до е, надежни, добри източници по един устойчив начин. Така че това са различни аспекти, които ние ще разгледаме, за да представим, разбира се, едни добри инструменти. Имате право на последващ въпрос. Да, благодаря ви. Вие имате доста всеобхватен опит относно устойчивото финансиране. Бих искал а, да ви помоля сега да си представите като политик следното. Представете си, че вече а, а, имаме преговори, водим преговори с Китай относно споразумения за инвестиции. Смятате ли, че можете ли да комбинирате устойчивото финансиране а, и да по някакъв начин да го включите в а, инвестиционното споразумение, за да гарантираме в крайна, стека, а, в крайна степен устойчиво спазване на а, човешките права в Китай. Дали е възможно това според вас? Да, така е. Цялостното споразумение за инвестиции действително а, продължава да бъде договаряно с а, нашите китайски партньори. За щастие наблюдаваме така оживление от китайска страна и разбира се, ние не се нуждаем от някакво си споразумение, нуждаем се от едно балансирано споразумение в нашите економически а, взаимоотношения, което да гарантира равнопоставеност на партньорите. Ние ще е, предвидим специална глава в споразумението за устойчива търговия към момента напредъкът е сравнително бавен. Ние продължаваме да бъдем настоятелни в тази посока и се надяваме да обединим инвестициите, както и устойчивото развитие в отделна глава в поразумението за инвестиции с ПАН. Благодаря ви от името на ЕКАРЕ. Е, думата има господин Херт Буржуа. Да, благодаря господин председател. Аз ще задам въпроси на холандски. Партнер връзката. Смятате ли, че 10 000 работни места не са застрашени от дъмпинг от, страни, от други страни? Предвиждате ли засилване на тези мерки? Що се отнася за Меркосур? много отдавна не, не се ратифицира това споразумение. Тук става дума за белите дробове на планетата. Смятате ли, че трябва да предприемем по-ясни мерки за защита на региона на Амазония, като се предвиди механизъм за санкции? Благодаря за въпроса ви. Действително, Когато говорим за дъмпинг и а, нелоялни търговски практики, ние трябва да бъдем много внимателни по отношение на, нашите, на целия наш инструментариум за изпълнение на правилата и а, съответно да предвидим а, предпазни клаузни и съответно механизми, които да ни помагат да се защитаваме от подобни практики. Тоест, мисля, че ние Имаме вече традиция в това отношение и резултатите са вече добри. Около. Ако прилагаме всички наши а, клаузи за борба с а, дъмпинга, а, ние ще постигнем 80% изпълнение на нашата политика. За целта се нуждаем от подобряване на целия инструментариум. Аз споменах, че ние ще направим преработка на регламента за изпълнение, кой, който обхваща различни сектори, като а, услуги, търговия и така нататък. Е, това, е, разбира се, засяга и международния, нашия международен инструмент за обществ, международни обществени поръчки, което всичко това ни помага, разбира се, бързо да отговаряме, когато наши партньори, трети страни, нарушават международните правила на СТО. По отношение на Меркосур, вече сме го казвали, че е много важно а, страните от Меркосур да се ангажират за изпълнение на Парижкото споразумение и само тогава, разбира се, ние успешно ще можем да преминем към ратифициране на споразумението. Херт, имаш право на последващо. Е, Благодаря. Конкретна връзка с мерките за защита. Готов ли сте да предприемете мерки през следващия период? Имаме 10 000 работни места са застрашени в Европа. С какви мерки смятате да предприемете? По отношение на Меркосур, смятате ли, че солидарността е важна? Смятате ли, че трябва да се предприемат мерки за устойчиво добиване на дървесина от региона на Амазония? Благодаря ви. По въпроса за стоманата и предпазните ни клаузи. Действително, тези клаузи ще изтекат на 30 юни следващата година. Съгласно СТО и техните правила, това е временен инструмент. За да бъде удължен този инструмент, то ние трябва да имаме предвид възможността засегнатите страни да да им бъде предоставено възможност за едностранни действия. Подобно решение би било доста скъпо и което ще коства някъде, може би, около 20 милиарда евро. Аз затова смятам, че трябва да се придържаме към а, рамката на СТО и да видим по какъв начин можем да постигнем същия резултат за европейската стоманодобивна а, индустрия, като се приложат в рамките на СТО а, антидъмпингови мерки, вместо да напускаме а, правилата и схемата на СТО. Благодаря ви от името на ГУЕ. Хелмут Шолц има думата който ще се включи дистанционно. Ако обичате да гарантирате връзката с Хелмут Шолц. Благодаря ви, господин кандидат за комисар по търговията. Екологизирането явно е така основна тема в това изслужване и аз съм съгласен, че екологизирането на търговската политика е, е много важен елемент. Не бива обаче да забравяме международните стандарти за човешките права, международното сътрудничество с е, различни е, търговски партньори. С оглед на това искам да ви попитам дали целите за устойчиво развитие на ООН ще залегнат в предстоящата реформа на СТО. И това е свързано, разбира се, с въпроса за а, а, лоялната търговия, етичната търговия. Тя отразява нашата политика и как ние я прилагаме на практика. Вие смятате ли а, да включите стандартите за справедлива и етична търговия, както и целите с устойчиво развитие на ООН в а, сърцевината на политиката на комисията, във вашия сектор в частност? Благодаря ви за въпроса. Действително, по отношение на целите за устойчиво развитие на ООН, аз споменах в встъпителното си думи, че когато преминем и когато обсъждаме реформата на СТО, то за нас е много важен въпрос е именно тези цели да бъдат в сърцевината на тази реформа и аз ще се застъпя за това. И по този начин именно ще гарантираме свободна, справедлива и етична търговия. Важно е обаче да се работи многостранно с различни партньори, когато се провежда реформата на СТО. И ние работим за целта по нова инициатива за реформа на търговията, когато а, договаряме споразумения, търговски споразумения с трети страни, ние разбира се работим двустранно. Ние работим също така и вътрешно в рамките на Европейската комисия. Отделяме много внимание именно върху изпълнението на всички тези споразумения и инициативи в рамките на Европейския съюз, тъй като това е важна част от Европейския семестър, както и от годишния цикъл на координация на данъчната, макроекономическата и социална политика. Така че за нас е именно много... Тези цели за устойчиво развитие на ОНЕ са много важни на всички тези а, а, нива, а, които ние, разбира се, ще защитаваме на международните форуми. Но същевременно е много важно да ги прилагаме вътрешно и а, в рамките на Европейския съюз. Хелмут, имаш ли последващ въпрос? Да, имам. Благодаря. Искам да задам въпрос за а, инструментариума. А, ние имаме преговори с ООН, повдигаме въпроса за прозрачност. А, а сега, що се отнася до двустранните преговори, доколко а, тези преговори именно включват парламента, който да вземе решение какво ще е въздействието от въпросното споразумение върху страните, върху обществата в Европейския съюз, когато тези споразумения бъдат е, изпълнени. Мисля, че се е, е, очакваме нови отговори от вас като бъдеш комисар по търговията, защото много често липсва информация какво е договорено в тези нови споразумения в търговската политика? Благодаря ви за въпроса. От страна на комисията ние Разбира се, продължаваме uh, работата относно uh, обвързващи механизми, задължителни механизми за спазване на човешките права в областта на търговията в рамките на ООН. Така че аз това споменах в главите за търговия и устойчиво развитие. Ние ще заложим тези принципи. Споменах поста на надзорника именно върху търговията и устойчивото развитие, и който, разбира се, ще отговаря, ще наблюдава правилата за лоялна търговия, и а, всичко това ще е, бъде заложено именно във всички глави за търговия и устойчиво развитие. И по този начин ще предоставим възможност на гражданското общество, както и на засегнатите компании, а, достъп за жалби, когато те се натъкнат на определени проблеми. Вие повдигнахте въпроса, разбира се, и за достъпа до информация, въпрос, който е важен за нас. Благодаря. Приключихме с въпросите от политическите групи. Предстоят въпроси от 18 колеги. Общо взето се движим в график и продължавайте да спазвате ограниченията във времето. Господин Йорген Ларборн е следващия. Той също ще се свърже онлайн. Благодаря. Важен е момента за търговията. COVID-19 и локдауна доведоха до смущаване на търговските вериги. Засегнати бяха и фирмите, и гражданите. На МСП се падат 99% от фирмите. Те създават 80% от новите работни места през последните 5 години. Само една четвърт от тях изнасят в Европейския съюз, още по-малко извън него. Големите фирми имат повече възможности да заобикалят бариерите и бюрокрацията. За да се помогне на економиката, трябва да се подобрят условията за МСП. С предвид на увеличаващия се брой търговски споразумения, как можем да направим така, че правилата да станат по-лесни? Uh, uh, благодаря за въпроса. Подкрепата за предприятията, особено малките и средните, е много важна, ако искаме да се възползваме от възможностите на споразуменията за свободна търговия. Да, на МСП се падат нас 85% от износа но те са изправени пред трудности, свързани с достъп до информация, потенциални бизнес партньори. Европейския съюз вече разполага с различни инструменти в подкрепа на МСП. Ние сме включили този въпрос в неодавнашните споразумения. Включили сме въпросите на интелектуалната собственост, предвидили сме специални възможности за подпомагане на МСП. Както споменах, към края на този месец ще представя портал достъп до пазари, достъп до информация на всички езици. Това би трябвало да е особено полезно за МСП. Този въпрос ще продължи да бъде важен в нашата търговия. Ние ще работим така, защото МСП да извлекат полза от споразуменията, които договаряме. Имате ли допълнителен въпрос? Благодаря за отговора. Нямам допълнителен въпрос. Пандемията доведе до спорове, до разгорещени спорове във връзка с веригите на доставките. Те трябва да се разнообразят. Споразуменията с Австралия и Нова Зеландия се договарят как смятате да помогнете за по-скореното им приключване и какви са, кои са нерешените въпроси. Благодаря, както вече казах. Ние водим активна политика в областта на търговията и това включва изключване на нови търговски споразумения, както казахте. Искаме да разнообразим веригите на доставките и споразуменията с Австралия и Нова Зеландия се договарят в момента. И разбира се, ние обсъждаме либерализация на достъпа на стоки. Трябва да отчетем съображенията на Европейския съюз за вноса на някои сълскостопански продукти. Тук става дума за защита на наши интереси. Ще се наложат повече преговори по отношение на Нова Зеландия можем да използваме възможностите, които се предоставят за по-стрикно спазване на главата Търговия и устойчиво развитие. Благодаря, господин председател. Добре дошъл Е, вашите постижения ще бъдат постижения на Европейския съюз. Кризата с COVID доведе до криза и с мултилатерализма. Как виждате вие нашите възможности да продължим да растем и да влияем на света? Освен това, Европа може да бъде арбитър между Китай и САЩ. Двете големи сили зависи какво ще направим. Трябва да очертаем нашите стратегии, но според мен е много важно да се даде необходимия отговор. Европа може да бъде лидер в отношенията с Китай. Какво ще направим, за да защитим нашите предприятия в Куба срещу закона, който се прилага от САЩ? И какво значение отдавате на отношенията с Латинска Америка? Благодаря за тези въпроси. Uh, Действително, сега има повече конфронтация в международната търговия и инструментариума ни за защита, защита на търговията трябва да стане по-силен. Това въжи и за Китай. Във връзка с е, индустриалните субсидии и тяхната прозрачност, принудителното прехвърляне на технологии и права върху интелектуална собственост са все въпроси, които предизвикват тревога в нас. Ние продължаваме да работим в многостранен план и тези елементи са много важни, когато се обсъжда реформата в СТО. Повдигаме тези въпроси е, в контекста на споразуменията за свободна търговия. Имаме нужда обаче и от е, независими инструменти, правила е, за изпълнение, правила за недопускане на принуда. Когато страните не спазват правилата, ние трябва да сме в състояние да се защитаваме. По взаимоотношенията с Латинска Америка ние е, работим с Латинска Америка и ще продължим да работим. Работим с е, други страни, с е, Мексико. Договаряме споразумение с Чили. Ще продължим активната работа с Латинска Америка. Не знам дали правилно разбрах въпроса ви за Куба. Може би екстратериториалните санкции на САЩ. Ние сме против такива санкции и имаме редица притеснения в тази област и подготвяме свои документи за засилване устойчивостта на Европейския съюз срещу екстратериториални санкции от трети страни. Допълнителен въпрос? Не е включен микрофона на оратора. Извинявам се, казва ораторката. Господин Домбровски, Важни са отношенията между Европейския съюз и Китай, разбира се, но искам да бъдете по-конкретен. Как виждате вие инструментите за търговска защита и най-вече възможността те да се използват на време? Също така, как виждате нашите търговски отношения не само с Китай, какво смятате за положението на нашите аграрни производители, които са изправени пред огромна конкуренция? Освен това, как ще се борите с пиратството? Смятате ли, че може да се сключи споразумение за инвестиции с Китай, ако имаме тази глава за устойчиво развитие? Какво ще кажете за правата на уйгурите и също така смятате ли, че Европа ще може да покаже, че нашите съюзници приемат нашите приоритети и подкрепят нашата система от ценности? Uh, okay, quite a few доста въпроси, е, на които е трудно да се даде отговор в рамките на една минута по реципрочността. Ние водим преговори по този въпрос и показваме ясно, че можем да приемем цялостно споразумение за инвестициите в Китай, стига това да, да доведе до ребалансиране на отношенията е, реципрочността изисква Китай да отвори пазарите си в по-голяма степен, тъй като в момента има асиметрия. При, в отсъствието на двустранно споразумение ние подсилваме автономния ни инструментариум. Много е важно да се договори а, инструмента за международни обществени поръчки. Също така антидъмпинговите мерки и освен това е Китай е страната, също която прилагаме антидъмпингови мерки. Също въжи за интелектуална собственост, фалшифицирани стоки. 85% от фалшифицираните стоки идват от Китай. И ние работим много активно в, в това отношение. Дали цялостното споразумение ще има глава търговия и устойчиво развитие? Да, водим преговори. Ние повдигаме този въпрос, в това число и на последната среща на върха Европейски съюз е, Китай. А също така искаме да се включи и забрана детския труд. Следваща е Мари Пьер Ведрен, която ще се свърже дистанционно. Заповядайте. бихте ли ме уведомили дали тя е в връзка. Тогава преминаваме към следващият Масимилиано Салини. Той също ще се свърже дистанционно. Добър ден, благодаря и слушах внимателно дадените отговорите на много въпроси, особено във връзка с механизма по границата за въглеродния двоакис. Споменахте споразуменията на СДО, но дяволът, както обикновено, е в детайлите. Прилагайки престрикно правилата на СТО, може да възникне определени последици. Някои страни само се преструват, че спазват система за търговия с емисиите. И ние държим тези механизми да се спазват стрикни и като и освен това и даваме освобождение само в много изключителни случаи. СТО може да е инструмент, който да облагодетелства нашите опоненти. По инструмента за корекция на границите той не може да се използва заедно с нашата система за търговия с емисии. Какво мислите по този въпрос? Благодаря по механизма за корекция на, границ, на границите. Както казах, в момента той се подлага на оценка и ние възнамеряваме да направим законодателно предложение в началото на 2021 година. Търговията, разбира се, е тясно свързана – с съвместимостта с ЕТО. Ние обсъждаме няколко варианта за това как да се приложи този механизъм. Механизмът трябва да се прилага и към вносни и местни продукти. И вариантите, които обмисляме, са да се, да се прилагат равноправно, т.е. данъкът да се определя в съответствие с цената на въглерода по системата за търговия с емисии. Вносителите трябва да предвидят квоти, все едно, че производството е в Европейския съюз. Това са различни варианти и те биха имали различни последици по правилата на СТО. Основното е, че трябва да бъдат включени правила, които не допускат дискриминация между местните и вносните стоки. По въпроса за това дали съществува успоредно на нашата система за търговия с емисии. Целта е да постепенно да се премахнат свободните, безплатните квоти за енергията вътре в Европейския съюз, защото не може да има безплатни квоти в Европейския съюз е, и данък за вноса. В момента работим по изтичането на въглерод – но когато преминем към въглеродната неутралност, трябва да преосмислим нещата, за да има последователност. Господин Селин, имате ли допълнителен въпрос? Да, благодаря. Много изчерпателен отговор повтарям, много правилно обръща внимание на принципа за борба срещу дискриминацията. Разбирам много добре, но в Европа имаме и спешна необходимост да запазим производството си и привличам вниманието ви върху това, че трябва да се обърне внимание не само на академичното, така да се каже, спазване на правилата, а на преразглеждане на парадигмата, за да се запази производството. Не можем да не да не, не бива да осъдим на смърт стоманодобива правилата трябва да се запазят и свързани с и съответстващи на, специфик, на специфичният момент. Благодаря, вие сте напълно прав. Имаме нужда от ясна последователност. Не можем да въвеждаме данък на границата върху въглерода – и да по такъв начин, че да поставим европейските производители в по-неблагоприятно положение в сравнение с международните им съперници, конкуренти. Трябва да се обърне сериозно внимание на това, каква е връзката с квотите и с темата за търговия с емисии по стоманодобива. добива и в момента той е най-силно защитения сектор. Една трета от всички мерки за защита на търговията в Европа се отнасят за стоманодобива. Напълно е възможно да се наложи да оттеглим някои от защитните мерки, докато СТО излезе с ясни и експлицитни мерки. ние ще търсим възможности за компенсираме с антидъмпингови мерки, за да постигнем един и същ резултат. Ще се опитаме отново да се свържим с Мари Пиер Дрен. Благодаря ви, господин председател. Имаме блокаж в СТО, COVID. Европа не може да продължи да бъде зависима от някои партньори. Следователно, нашата автономност стратегически е много важна. Трябва да работим за многостранността в преговорите. Какво ще направите вие? Как ще успеете да направите така, че да имаме световна търговия, която е справедлива? и устойчива. Освен това, комисията обяви нов инструмент за принудителни мерки срещу трети страни. Европа не може да бъде наивна. Как можем обаче да гарантираме, че всички държави членки ще подкрепят една такава идея? Освен това, трябва да има реципрочност при устойчивото развитие, особено с партньори като Китай – какво се прави, за да се сложи край на блокажа в съвета? Благодаря ви за тези въпроси. Първо, реформата на СТО. СТО се намира в огромна криза. Ние трябва наистина да я реформираме, да усъвременим правилата на СТО, функциите, и да работим по преговорната страна в СТО. Всичко това сега се обсъжда, както знаете, и в контекста на избора на новия генерален директор на СТО. Трябва да има ангажимент с реформите на СТО, и също така да има насоченост към новите предизвикателства. Например, свързаните предизвикателства с китайския економически модел, субсидиите и така нататък. Ние трябва да работим по всички тези аспекти. как да направим така, че държавите членки на СТО да ни подкрепят. Това е предизвикателство наистина. Но Европа трябва да бъде водач, защото САЩ не са водач, Китай не е водач. Европа трябва да бъде водач. И ние трябва наистина да работим с тази мултилатерална рамка. Знаем, че има въпроси с Китай и неговия економически модел, но трябва да бъдем много непреклонни. Освен това, би трябвало да можем да балансираме между всички тези елементи. Трудно е, наистина, съгласен съм, но се надявам да успеем. avez-vous une euh, follow-up question? Имате ли допълнителен въпрос? Да. Искам да се върна на това, което ме предвид, е, имате предвид като принудителни мерки. Как може да изпълняте действа Европейския съюз прямо от държавите членки, какви конкретни мерки предвиждате? И също така, нашите е, ценности, много Говорихме за инициативата а, между Франция и Германия, нашите, нашата стратегия за устойчиво развитие, но как точно ние ще се справим с това? Как ще се спазват нашите означения, географски и други? Как ще поддържаме тези стандарти? На първо място въпросът ви за това как ще действаме с държавите членки, как да се включат държавите членки в а, тези мерки. В много от тях може да се каже, че те са се включили. Те са за по-амбициозното въвеждане на а, зеления пакт. А, също а, са за въвеждането на по-амбициозни цели, включително това ще се отрази в областта на търговията. Така че това е с подкрепа на държавите членки. По повод на регламента за държавни поръчки и така нататък и редица други законодателни актове, мисля, че държавите членки стоят зад нас и можем да говорим за разширяване на нашия инструментариум. После въпросът ви за това как на, да накараме нашите търговски партньори да спазват всички наши стандарти. Казах ви вече как смятам да а, се погрижим за тези две глави, как можем по-систематично да действаме, как да говорим за нашия а, институцията на главен а, отговорни за прилагането на търговските споразумения, а, наистина всичко това ще може да се включи в а, различните търговски споразумения. А сега господа, госпожа Журон. Вие сте кандидат за комисар на търговията, т.е. ще решавате какви продукти ще има в магазините бяха скандализирани нашите граждани от редица скандали от последни, в последно време с месо от луда крава, с различното телешко месо от Бразилия и така нататък. Използват се наистина методи за интензивно отглеждане на животни без достъп до отворени пасища за животните. Използване много усилено на антибиотици. Така че в момента ние преминаваме от една страна а, през една а, криза на здравеопазването в а, безпредседентен начин, така че гражданите имат още повече нужда да знаят какво има точно в, на трапезата им. Благодаря ви за въпроса. На първо място, действително, напълно наясно сме с чувствителността за селско-стопанския сектор в нашите а, споразумения за свободна търговия. Имаме много сериозен интерес а, в тази област, защото ако разгледаме различните селскостопански продукти, а, всъщност в Европа има излишък от производство в това отношение. Ето защо трябва да сме много внимателни с това как отваряме нашия пазар. Трябва да използваме тарифните квоти и да се, се грижим за пълното спазване на здравните и хигиенни условия. Така че не само на думи, но и на дела. Така че, когато говорим за внос, имаме до 100% физически проверки на доставките, когато вносът пристига в Европа, за да сме а, е, наистина убедени, че се спазват нашите стандарти. Конкретно споменахте Канада. Наистина нашите проверки е, установиха недостатъци по отношение на хигиенните стандарти и Канада спря вноса от две предприятия, които бяха в нарушение и също така Агенцията за инспекция на храните в Канада осигури проверка на всички оператори от Европейския съюз, за да са сигурни, че те спазват не само европейските, но и канадските изисквания. Има една разпределена система, която прави така, че животни които никога не са третирани с а, хормони или други съставки, завързани в Европе... Европейския съюз, могат да бъдат а, внасени в Европейския съюз. Ние следим наистина да се спазват европейските стандарти и ще бъдем много стрикни в това отношение. Допълнителен въпрос имате ли? Благодаря а, за това от уточнение. Кипър гласува не през 2020 година, докато Канада не промени своите практики. В Фигаро пишеше, че има ам, шунка от парма и пармезан в, с а, канадско производство. И има много такива случаи в различните а, години, в различните държави. Брюксел също така а, има такива нарушения а, и а, се състоят парламентарните сесии в Брюксел, а не в Страсбург. Така че къде е гласа на европейците? Ще се, как ще ам, включите този глас на Кипър в своите преговори? благодаря за тези въпроси. Не всички от тях попадат в моята правомощие. Разбира се, това къде заседава Европейския парламент, предполагам, че все пак зависи от самия Европейски парламент, но все пак а, споразумението ЦЕТА. В момента то е в етап предварително изпълнение и вече са изминали 3 години от този момент и тъй като процедурата е ясна. Държавите членки трябва да потвърдят е, наистина невъзможност за ратификация, за да се върне въпроса в, на европейско равнище. На този етап Кипър не е уведомил комисията за окончателна невъзможност за ратификация. И ако дойде докато не дойде подобно съобщение, продължава споразумението СЕТА да бъде в предварително изпълнение. Следва Рафаел Люксман. Заповядайте. Господин заместник председател, в момента говорим за милиони, които са в китайски сметки, а в същото време много хора са експлуатирани за сметка на а, запечалба на големите предприятия. Как се произвеждат и с какви цени дрехите на Uniqlo и обувките на Nike? Как ще осигурите вие надзора от европейско равнище, вниманието и бдителността на Европа за това да има една чиста верига на добавената стойност? Включването в черен списък – на предприятия, които нарушават правилата или други методи. Благодаря ви предварително за това, че ще дадете подробен отговор на моя въпрос. Благодаря за този въпрос. На първо място трябва да кажа, че сме изключително сериозно притеснени от а, това как биват третирани уйгурите и а, апелираме към Китай да спазва човешките права. Това беше споменато и в последното заседание среща на високо равнище между Европейския съюз и Китай и бива повдигнато редовно на всички международни форуми. След това по въпросите ви по-близко до търговията. Борбата с насилствения труд е приоритет на Европейския съюз, част от конвенции на МОД, нещо, което, за което следим. И е, също така е, обсъждаме и подробно споразумение за инвестициите и то ще вли... включва и разпоредби за това как да се прилагат споразуме... Е, конвенциите на МОД. Що се отнася до производството на стоки, трябва да се разгледа веригата на доставки и да има задължителна проверка на всеки един етап. Както споменах, колегата комисар води тази дейност, но търговията е тясно свързана с процеса, за това ние работим заедно, така че ние ще гарантираме, че всички рискове са оценени в веригата по добавената стойност и а, продукти а, в резултат от насилствен труд няма да влезнат в а, Европейския съюз. Нарушаването на човешките права. Аз смятам, че това е, трябва да е части от моята работа. Нещо като европейски а, закон Магницки с нужните инструменти, забрана за предоставяне на средства на определени предприятия и така нататък. Надявам се да осигурим бърз напредък в това отношение. Допълнителен въпрос? Благодаря за отговора ви. Чакайки въвеждането на този инструмент, какви са другите, които може да използваме в европейската търговска политика, за ненавлизане на продукти а, или санкциониране на предприятия, които използват а, такъв насилствен труд. Знаете, че има решение за забрана на всички текстилни продукти, които а, използват насилствен труд на уйгури. Възможно ли е подобно решение и в Европа? Можете ли, например, да използвате нашето законодателство в областта на антидъмпинга, за да могат тези права, е, екологични, човешки и така нататък да се спазват и да не се концентрираме само в Европа, а да се погрижим да няма робство и по света. Наистина има и неща, които можем да направим и в настоящата рамка, като е, забраната на насилствения труд. Е, това е и е, според правилата на СТО. Това е и според правилата, които е, преговаряме и двустранно. Така че трябва да видим как да спазваме правата на СТО и в това отношение. Важно е, разбира се, и начина по който се споделя информацията и проследяването на конкретните стоки до съответния насилствен труд. Наистина, борбата с насилствения труд е приоритет за нас. Question is coming from Anna Cavazzini. Благодаря. Следващия въпрос е от Ана Каватини. Благодаря, господин заместник председател. По въпроса за климатичната криза, вие говорите, че търговските споразумения са, трябва да отговарят на тези изисквания, което ние приветстваме, но те, те ще бъдат съществен елемент от бъдещи изделки. Не е ли късно, защото ние вече преговаряме с почти целия свят. Така че как ще гарантирате, че че настоящите преговори, включително с Нова Зеландия, е, включват други въпроси, като принципа на предпазливост и какво ще бъде отражението върху климата на сега действащите споразумения. Ще организирате ли преразглеждане? Вече много колеги говорихте, пък и вие споменахте споразумението за Меркосур, защото мнението на експертите е ясно. Знае се, че какво ще е отражението върху обезлесяването и емисиите. Така че как ще гарантирате, че няма да се радифицира споразумението с Ер... Меркосур? и е, как ще, се, ще бъде разгледан въпроса в допълнителни преговори. Готови ли сте да подновите преговорите с цел въвеждане на климатични и екологични стандарти, отговарящи на нашите изисквания? Отговор благодаря за тези въпроси първо по Парижкото споразумение и неговата важна роля при изключване на споразумение за свободна търговия това е свързано с преговорите, които ще водим. Вече имахме такъв случай с Великобритания. Комисията ще има това предвид и при всички бъдещи преговори. Та, тъй като имаме съответни глави е, по, в съответствие с Парижкото споразумение, е, ще говорим малко по-късно за Меркосур включително в текущите преговори с Австралия и Нова Зеландия. Готов съм да проуча възможностите за допълнителни допълнително включване на такива клаузи, да речем в споразумението с Нова Зеландия. Дали можем да преразгледаме до сега, сега действащите търговски споразумения, за да подчертаем парижките си ангажименти? Отговорът ми е да е, така правим, например, за новата е, версия на генералната система за преференции. За Меркосур, мисля, вече ясно се каза, че се нуждаем от нещо с истинско прилож... вече приложено, за да приложим, да пристъпим към ратификация. Към настоящия момент няма да пристъпим към ратификация. То е, не го ли сторим, няма да успеем. Е, чух вашите мнения, чувам, чувам мненията на държавите членки. Нещата са ясни. И също трябва да кажем ясно, е, че това споразумение няма да увеличи е, обезлесяването. Що се отнася до Европейския съюз, ние е, вече имаме съответни разпоредби и в споразуменията по отношение на законния дърводобив. В бъдеще предстоят стъпки, освен това, така че Европейския съюз ще изисква доказателства, че други стоки не проистичат от дейности, водещи до обезлесяване. Това се вод, отнася за Бразилия. Вече имаме неофициални стъпки, за да видим какви ангажименти можем да изискаме от страните от Меркосур и доколко съществуват дейности, застрашаващи с обезлесяване. Не можем да го избегнем, мисля, сме съгласни. Следващ въпрос. Благодаря за ясния ви отговор. Та, но да разбирам ли, че няма да подновите преговорите. Бихте ли казали нещо повече по отношение инициативата за климата на СТО? М искам да чуя повече по това. И освен това, ново за климата, знаете, мнението на близо стотина члена на този парламент по въпроса за премахването на изкопаемите горива от енергийната харта. Как смятате това да се отрази на бъдещи преговори? Кога ще разгледате бъдещите възможности? Отговор. Ще отговоря конспективно. Първо, за подновяването на преговорите по Меркосур това няма да е най-доброто решение. 20 години преговаряме и ако завършили, не завършили, кажем, подновяваме преговорите, мисля, че ще загубим доверието на партньорите ни. Но трябва да и ще бъдем пределно ясни по отношение на ангажиментите за обезлесяване. Ще припомня отношенията с Виетнам. Спомнете си и разговорите ни в тази комисия. Резултата беше, че Виетнам въведе сериозни дейности в тази посока разглеждаме възможностите за засилване на ангажиментите за залесяване по отношение инициативата за климата. Разглеждаме тези възможности и тук не говорим само за дърводобива, но също и за услугите. Така че бих казал, че имаме нахвърляна вече система от предложения за бъдещите съвети на министрите. В компетентните форуми ние търсим възможност да е, канализираме нещата. И основната ни цел е, по отношение на реформата на енергийната на енер... Е, енергетиката, ние смятаме да вземем специално отношение по отношение на инвестициите в изкопаеми горива следващ въпрос. Искрено споделя мнението ви за споразумението за Ер... Меркосур. Казаха се много неща, тук не всичко бе верно. Колегата Болсонаро няколко пъти каза, че е, би напуснал Парижкото споразумение без споразумението от, за Меркосур. И колежката Гавацини се изказа в свободен дух. Е, тук нещата, залога е по-голям от отделни споразумения и договорености. Говорим за позицията на Европа. Аз съм убеден, че европейците имаме е, избор или да играем водеща роля по отношение на такива ангажименти, или да не играем никаква роля. Така че кажете е, по-подробно защо се нуждаем от тези споразумения. И за СТО комисията е, заяви, че до сега сключените споразумения трябва да бъдат правно издържани. Какво е вашето мнение и какво вие лично смятате в качеството си на компетентен еврокомисар да сторите по въпроса? Отговор. Първо, за Меркосур. Вече доста се говори по въпроса, но вярно е, че това е първото споразумение, е, в което страните от Меркосур играят като глобален партньор. Така че това е една изключително важна първа стъпка. Да не бива да го забравяме, това има геополитическо отражение. И аз мисля, че наистина Европа може е, да повлияе на процесите, ако участва в тях. Не без да подценявам значимостта им, но мисля, че трябва ясно да заявим своята загриженост по отношение обезлесяването, по отношение Парижкото споразумение. Трябва да ги обявим пределно ясно. За СТО и механизма за арбитраж и уреждане на спорове. Подхода на САЩ дава основание за критика, включително в свързването на процедурите за уреждане на спортове. Например, случая Airbus Boeing 15 години отне уреждането на този спор, а нещата сега са безкрайно по-различни от преди 15 години. Така че основание за критика има но иначе ние като Европейски съюз се нуждаем от система на задължителни правила, включително е, по сега прилаганите системи. Е, така че има слабости, наистина ние трябва да помислим много сериозно как да задействаме системата за уреждане, уреждане на спорове. Готови сме да работим по въпроса. Следващ въпрос не, нямам. За мен това бе убедителен отговор. Благодаря, господин Домбровски. Следващ въпрос. Ян Сардиланд. А, а, Рим, от който се, ще се включи онлайн. Моля, направете необходимото, за да имаме връзка с господин Захрадил. Благодаря много. Надявам се, че се чуваме и виждаме добре. Благодаря, господин Домбровски. Надявам се и вие да сте жив и здрав и искам да привлека вниманието още веднъж към темата Азия, защото там се осъществява сериозен економически и търговски ръст. Въпроси във връзка, ни с, във връзка с Китай. Е, Китай е труден партньор, всички го знаем, но не мисля, че можем да си позволим да изгубим китайския пазар. Така че няма причини да вървим по пътя на конфронтацията като САЩ. Работи се по споразумение за инвестиции. Моя въпрос. Как виждате сроковете за приключване на тези преговори и какви са по-нататъчните ви идеи? Как да продължим отношенията си с Китай? И освен това, страните от АСЕАН някои от които до някъде са против Китай. Е, визирам поне Виетнам. Каква ще бъде стратегията ви в бъдеще спрямо страните от АСЕАН? Как смятате, че трябва да действаме под тези въпроси, които засягат интересите на две страни. И остават ви 30 минути за следващ въпрос, казва председателя. Имате го предвид, нали? Благодаря. Отговор. Първо, за всестранното споразумение за инвестиции и сроковете. 19-та година бе решено нещата да приключат 2020 година. И Китай в из... по... преповтори своята готовност да спази този срок. Ние разбира, сме, разбира се сме готови да работим в тази посока но все пак ние залагаме на първо място на съдържанието, а не на сроковете. Това е важно споразумение за нашите економически отношения, така че трябва да е, по помислим е, за съдържанието. Ние не държим на какво да е споразумение, а, а на сериозно споразумение. Че успеем ли да спазим срока, чудесно. Но все пак за нас първо значение е съдържанието. АСЕАН въпрос, по който ние активно работим. Водят се преговори по Индонезия, като една от най-големите влиятелни страни в АСЕАН. За свободна търговия нещата вървят бавно Е, очакваме индонезийското правителство да отмени ограниченията за внос на европейски алкохолни напитки. А, е, а също е, тема на преговори са и биогоривата на базата на палмово масло имаме неща за уточняване с Виетнам, Сингапур и други. Освен това има идеи за регионални споразумения за свободна търговия Европейски съюз, АСЕАН, но за сега може би ще продължим да работим двустранно. Следващ въпрос, Ян. Няма да изразходвам останалите 30 секунди. Благодаря, господин председател, господин, господин Домбровски. поздрави на вас, Ян. Самира Рафаела Утре. Благодаря. Здравейте, господин Домбровски. Се за имиджа на свободна международната търговия и ролята на тази търговия, която поражда сериозни критики в национални парламенти в Судан, Меркосур и така нататък. Нещата опират до работните места и до човешките права. Смятате ли да засегнете този въпрос и как ще използвате новата позиция на главен изпълнителен служител за търговия идеята за постигане на нашите цели, как да накараме партньорите да играят по правилата. Това ще бъде ли предварително условие за ратификация? Uh, yeah. uh, so, uh... Да, първо за цялостния облик на световната търговия. Да, трябва да работим за повишаването му, а той е и в наш интерес, тъй като дори чисто математически да погледнете на въпроса, Европейския съюз поддържа сериозно положително търговско салдо по отношение на останалата част от света. И а, това има своите отрицателни политически последици, както а, економически последици, както за Европейския съюз, така и за останалата част от света. И следователно трябва да се работи по преодоляването на това положение. Споменахте главния представител на Съюза по прилагането на е, търговските, е, търговското право, търговските е, спогодби. Той има да играе сериозна роля за изпълнението на сключените външно-търговски спогодби, за премахването на оставащите търговски бариери – не, че това не се прави вече, но благодарение на, на този особен представител на Съюза, нещата ще се подобрят, надявам се. По-нататък ролята на този служител преди ратификацията на сключени спогодби. Трябва да се проучи този въпрос. Неговата роля е по-скоро по отношение на действащи спогодби. Сега, разбира се, европейските е, търговски субекти, малките и средни предприятия най-вече, как те да се възползват от, от глобализацията, от световната търговия, да, да получат е, достъп до нови е, пазари. има какво да се направи в това отношение, но, но това са усилия в наш интерес в значителна степен, както економически, така и, и, и ценностна гледна точка. Допълваш въпрос, желаете ли да зададете? Не, благодаря ви за отговорите. Е, бих искала да кажа следното. Един от начините да се подобри престижа на търговията поначало е да се покаже нейния социален ефект. И тук думата ми е специално за жените. По официални данни, жените са заети в международната търговия е, с относителен дял от по-малко от 40%. Е, и, и какво ще направите вие? За общо повишаване справедливостта, равнопоставеността на търговските отношения и специално е, за половото равенство, за ролята на жените, с нарочни клаузи, в новите външно-търговски спогодби. Просто да или не, ми отговорете. Вижте, половото равенство е, е вече част от главите на външно-търговските спогодби за търговията и устойчивото развитие с е, недискриминационни или противодискриминационни клаузи. Не, че няма какво още да се направи. Е, Генерална дирекция търговия на комисията провежда проучване за това до каква степен са представени жените в е, търговията най-вече с е, стоки. Предстои такова проучване и за услугите. Задълбочаваме аспекта полово равенство в оценката на въздействието за устойчивото развитие, което съпътства е, всяка външно-търговска спогодба – работим по декларацията от Буенос Айрес, посветена на търговията и економическото овластяване на жените. А що се отнася до отделни глави в външнотърговските спогодби, ние по-настоящем имаме такава материя, съответно такава глава, която е свързана с споразуменията за асоцииране на дадена държава към Европейския съюз. По аналогия може да се развие тази материя и в обичайните външнотърговски отношения. Поначало комисията смята да разработи план за действие за половото равенство в външната политика на Съюза до 25-та година. Следващият въпрос е господин Пулман. Благодаря, господин председател, господин заместник председател на комисията и кандидат комисар по въпросите за търговията. Нужно, нужно ни е ново начало. Целите за устойчиво развитие трябва да бъдат сърцевината на външно-търговските ни отношения. Така че според вас в инструментариума, е, с който разполагате, ще разполагате като комисар за търговията, от кои инструменти ще се възползват, за да е, наложите на, на нашите външно-търговски партньори съобразяване с поети ангажименти, специално с е, целите за устойчиво развитие, по отношение на един континент като Африка, е, например, е, който се ползва единствено с, само с 5% дял е, в стокобмена, в същото време там са повече от 50% от бенефициерите на помощта за развитие. Тази тема е обсъждана вече немалко и сега търсим един по-системен подход чрез главния представител на, на комисията за налагане на външно-търговските договори. И то ще бъде благодарение на, на, на тази нова длъжност ще постигнем по-висока системност и ще съсредоточим въпроса в една точка. Също така мислим за, за последващи действия. Отново се позова, позовавам на френско-холандската разработка, която съдържа някои интересни идеи. И те те първа ще бъдат а, проучвани. да видим как, например, да свързваме цялата тази работа с целите за развитието и помощта за развитие е, с аспекта мита и намаляване. Ще бъдем ли е, готови съответно да отнемаме вече дадени е, преференции, например Камбодия, смятам, че това ще бъде мярка от последна инстанция. Е, когато говорим за обща система от преференции, техни бенефициери са най-слабо развитите, е, развиващи се страни и ние не можем да не държим сметка и за социално-економическите последици. Ако ми позволите да доуточня, да видим 15-та цел за устойчиво развитие за поддържане на поземления фонд. Комисията ще излезе по-нататък с важно предложение за горския фонд, за горското стопанство как смятате да подходите към този въпрос в контекста на отношенията с Меркосур? Нали, тук колегите ми от, от ЕНП нерядко бият тревога да не се стигне до стоварване на цялата отговорност и на всички усилия върху плещите на частния сектор, но в крайна краща, когато говорим за принудително изпълнение на сключени търговски договори, какво възнамерявате да, да направите е, предвид новата политика на Европейския съюз, в случая за горското стопанство, и предстоящите отношения с Меркосур? Ние за Меркосур вече казахме как да е, съсредоточим е, вниманието върху ангажиментите предшестващи ратификацията. Особено за Бразилия, да видим дали е, тя ще прояви готовност. И, и, и дали специално за обезлесяването в Бразилия ще се подобрят нещата осезаемо. Сега, що се отнася до а, е, правния анализ, а, е, през първата полугодие на, на следващата година ще излезем с цялостно предложение за предшестващия е, сключването на външно-търговски спогодби правно-технически анализ, това число е, за околната среда, е, ще направи необходимото не само за Меркосур, в случая за, за горския фонд, ползващи се с преференции вносни произведения, да не са с происход от обезлесени райони или от незаконно добита дървесина. По отношение на Меркосур казах, нови ангажименти, предшестващи ратификацията. На там ще насочим усилията си. Следващия въпрос е от госпожа Винцик дистанционно. Благодаря, господин председател. Господин изпълнителен заместник председател на комисията, Смятате ли, че има някаква връзка между економическата зависимост, която се поражда а, от политически съображения? Uh, yeah. Uh, so, uh, the, uh, on... Uh, така, Въпросът е за насилствени действия, извършвани от трети страни. Отново нещата се свеждат на нашия търговско-дефанзивен инструментариум. И имаме вече редица възможности, но специално, що се отнася до е, принудителни насилствени действия на трети страни, а именно действия в разрез с нормите на Световната търговска организация. Е, по отношение на тях комисията ще излезе с конкретно предложение и инструмент насочено против такова репресивно поведение от страна на трети страни. А, това могат да бъдат някои протекционистки мерки, но в други случаи могат да бъдат и действия от чисто политически характер. И това в защита на, на цели отрасли и на дружества, които са пострадали от такива търговско-репресивни мерки от страна на трети страни, наши търговски партньори. Ще желаете ли да зададете уточ... уточняваш въпрос? Е, предвид ролята на световната търговия след пандемията, е, смятате ли, че имате какво да направите за изграждането на стратегическа автономия на Европейския съюз и това във връзка с съседния на съюза район. Когато говорим за отворената економика, за устойчивостта на европейската економика, един от уроците, от полките на днешно време е устойчивостта на веригите на доставки. И какво правим? когато зависим от единствен доставчик или единствена държава на доставчик за критични материали, например медицинските продукти по време на кризата COVID-19. Това беше момент, в който ясно се видя тази слабост. В момента работим именно по укрепване на тази економическа устойчивост и а, наистина складиране, разнообразяване, скъсяване на а, веригите за доставки. Наистина инструментариум, който можем да използваме и вероятно има и а, сравнителни предимства на по-близките доставки, наистина възможност да разгледаме други варианти, но все пак тези решения са решения на конкретни економически оператори. Ето защо трябва да видим как това взаимоотношение между частния и обществения сектор се случва. И сега Емануел Морел има думата. Благодаря, господин председател. Господин кандидат-комисар по търговията. А, не винаги е случаят един и същ. А, преди две години пред Европейския парламент вие правите скептичност, а, що се отнася до Иран и американските санкции. И две години по-късно, виждайки резултата, наистина вие бяхте прав а, никакъв резултат няма. Но как да направим, за да изградим това доверие? Втори а, въпрос, който като че ли избягваме а, помежду си. А, фалшификацията. 85 милиарда загуба за европейските предприятия. Какво правим за превенция, за идентификация, за задържане, тъй като в момента нищо не се прави в Европейския съюз. Вие говорихте за общата система за преференции. Европейския парламент го наистина почти единодушно гласува по резолюция за Филипините. Никакъв отговор от комисията. Вие сте там. Чакаме вас. Благодаря много за тези въпроси. И така, първо по екстратериториалните резултати от санкциите за трети държави. Действително това е а, момент на, за а, гриженост. Знаете, че а, Европейския съюз не ги припознава. Считаме, че те са против международното законодателство и имаме статут на блокиране като основен начин за защита на нашите економически оператори. така че да има възможност да се възстановят щети спрямо американски економически оператори. Продължаваме да укрепваме и развитаме, развиваме европейското положение, що се отнася до такива случаи. През декември ще публикуваме доклад за укрепване на този елемент, обаче със сигурност ще бъде там. И сега по въпроса ви за фалшификацията, наистина много сериозен въпрос. Ето защо Всичките ни споразумения включват защита на защита на интелектуалната собственост, географските означения. Това е и причината, поради която последваме тази дейност с съответния списък за наблюдение, операторите, особено за да няма повторна фалшификация. Имаме много диалози с приоритетни държави, включително Китай, откъдето идват повечето фалшифицирани стоки. Имаме също и програми за сътрудничество с други държави в тази област. И накрая, Филипините и обща система за преференции. Съм готов да разгледам този въпрос и да се върна отново към вас да видя каква посока на действие може да предложи Европейската комисия в това отношение. Последващ въпрос? Разбира се, последващ въпрос. Казахте, че има а, възможност за действие срещу а, фалшификацията, но явно не е много ефикасна. Повече от 6% се увеличава през 19-та година. Говорите за Китай, но знаем много добре, че има хиляди предприятия, които не правят друго, освен фалшификация. Те фалшифицират, произвеждат фалшиви стоки. И макар да се а, присъединявам към пре, ам, притесненията на господин Глюксман за против нарушаването на човешките права в това производство. Не може ли нещо да направим против фалшификацията? А, повече а, от 80% се извършва а, всичко това в а, долари как можем да говорим за ев, еврото в международната търговия, тъй като ми се струва като много основен въпрос това. Да, съвсем накратко. По фалшификацията на стоки, да, основен проблем е това. Също е проблема а, за нашата външна граница, работата на митниците също и а, прилагането на правилата. А, Що се отнася до интелектуалната собственост, е, започнали сме такъв диалог с е, приоритетни държави, е, ние ги наричаме приоритетни държави, сред тях е Китай, тъй като 80% от пиратстваните или фалшифицирани стоки идват от Китай или Хонг-Конг, така че ще продължим да оказваме натиск в това отношение. Що се отнася до щатския долар и международната роля на, евро, на еврото. Аз работя по международната роля на еврото вече от няколко години, така че ние укрепваме международната роля на еврото и ще следим и комуникацията, съобщението в това отношение – как може да се включи всичко това в международната търговия, как може да се съдейства за всичко това и как можем да способстваме за международните плащания. Работим във всички тези посоки, защото смятаме, че по-силната роля на еврото е в полза на Европа и също така ще до принесе за по-разнообразна система на валутите. Благодаря много. Следващия въпрос идва от Карлос Пуймонт. Благодаря, господин председател. Здравейте, господин Домбровски. Доколкото наистина европейската търговска политика е един най- големия инструмент на европейската политика, трябва да изнесем и е, демокрацията навсякъде по света. Ето защо трябва да сме последователни, да защитаваме демокрацията, върховенството на закона, човешките права. Не го правим достатъчно според мен, но сме тук, за да чуем вашето, вашата позиция, вашата ангажираност. Споменахте човешките права, но ми се иска да подчертая какви ще са конкретните мерки, които ще предприеме Европейския съюз – за да може предприятията или стоките, които са произведени с насилствен труд, не се търгуват в Европа, не се продават от европейски предприятия. Благодаря за този въпрос. Човешките права и нарушаването на човешките права, мисля, че е, Европейската комисия и изобщо позицията на Европейския съюз е пределно ясна. Трябва да се противопоставим на нарушаването на човешките права. Споменах е, механизма за санкции, който вече е подготвен в е, комисията, нещо, което аз върших в настоящия си, настоящата си роля. Надявам се, че като комисар ще мога да се предвижда напред достатъчно бързо и политиката в областта на търговията има много важна роля в това отношение. Ето защо ние настояваме на преговорите с международните си партньори да се спазват човешките права и ключовете конвенции на МОД за трудовите права, Естествено, неща като насилствения труд, като детския труд трябва да бъдат елиминирани. И вече споменах в момента, като, тъй като комисията работи за предложение за задължителна проверка, то ще се прилага за, и за европейските дър, предприятия, за да е позната веригата на добавена стоеност, за да е ясно, че не се внасят, използват било то стоки или суровини, които а, са резултат от насилствен труд. Това е, е инструмента, който ще се погрижи за спазен правата в тази област. Благодаря много за думите ви, благодаря за отговора ви. Конкретно искам да знам какви мерки ще предприеме комисията за тези държави, или тези предприятия, които търгуват или преследват политически дисиденти или задържат политически затворници в своите затвори. Благодаря много. Това е наистина отново към въпроса за човешките права. Има конкретни форми, в които ние сме реагирали. Стоки, в, а, които идват от държави с едностранни преференции, ние можем да ги временно преустановим. Говорихме за Камбоджа вече и като последна инстанция ние можем също така да а, преустановим валидността на нашите търговски споразумения, споразумения за, търговска, тър, за свободна търговия. Трябва да окажем натиск на нашите партньори и да прибягваме това единствено като последен вариант. Благодаря. Следващия въпрос е от Шон Кели и той е от ремонт. Нека го свършим. Благодаря много, господин председател. Latvian delegation in the EPP. I know of your ability and of course of the Prime Minister. Uh, Зная, че а, вече Фил Хонгън не е в тази позиция и а, смятам, че вие сте много подходящ за нея. Ако търсите чисто финансиране, това е много важно. Въпросът ми е за Китай. Със сигурност работите по един много цялостен начин. По-широко казано, като докладчик за региона, как ще се погрижите за търговските взаимоотношения с по-широкия азиотски, азиатски регион. Говорихте за Виетнам, Сингапур и други. Как ще го постигнете? Това е моя въпрос. Благодаря. Yeah, uh, uh... Благодаря за въпрос. Поставихте няколко важни въпроса за приложението на търговските взаимоотношения и как да помогнем нашите малки и средни предприятия в контекста на търговските споразумения. <clears throat> Специално ще се спра на преговорите с трети страни. Да, говоря за азиатските страни, вече споменах отнош... преговорите с Индонезия. Там има известни спънки, същото се отнася за Тайланд и Малайзия. Така че в известен смисъл трябва да продължим да работим и ще видим как да преодолеем тези затруднения. Споменах и въпроса за <clears throat> възможните за, възможността за регионално обсъждане на регионални търговски споразумения. Е, така че, но тук трябва да се разрешат веди са въпроси. Какво конкретно ще влезе в такива споразумения, инвестиции, обществени поръчки, услуги и така нататък стандартни компоненти на подобни споразумения. Пак казвам, продължаваме да работим по такива регионални въпроси. Шон, имате ли следващ въпрос. Изключително лошо е качеството на звука от оратора. Го понеже стана дума за Китай за повед, по, поведението ни по отношение на Тайван. Имаме и други партньори, които мислят така Е, как ще се отрази това на преговорите за търговия и инвестиции. Ако чух правилно е, автора на изказването, преводача се извинява. Е, отговор за Тайван вече споменахме накратко. Оставаме в тесен диалог по въпроса за инвестициите с Тайван. Казах само преди 10 дни, проведохме в сериозен, всъщност първия по рода си Европейски инвестиционен форум в Тайван <clears throat> от Европейската служба за економически връзки и търговия. Участваха 1400 участници, което говори ясно за европейския интерес. Що се отнася до другите преговори, нека да подчертая, основен наш приоритет е да приключим инвестиционното споразумение с Китай. Работим по въпроса и след като имаме по-голяма яснота по този въпрос и по-специално по съдържанието, ще се е, опитаме да отработим и правилата за европейските инвеститори в региона. Сега Марек Белка има въпрос, присъствен. Благодаря. Имам два въпроса. Първо за Брексит. Е, стратегически готови ли сме за излизане без делка, no deal. Какви са потенциалните сценари по отношение на Обединеното кралство? Какви ще са последствията за единния пазар? Е, и дали сме подготвени за тях? Това е един въпрос. И второ, малко по-философски въпрос за вашия портфел и ресол е, и огромния обем задачи като ваш представител, като представител на комисията в Еврогрупата ще трябва да се занимавате с финансови, но не и с търговски въпроси. Така че според мен вие ще трябва да работите много задълбочено по финансовите въпроси. Вие поемате много тежък ресор – но запазвате и стария. Дори и с помощта на госпожа Магинес. Можете ли едновременно да изпълнявате две или дори три функции, които предполагат сам по себе си, а, които изискват пълните ви усилия. Сега, отговор за Брексит. Разбира се, в интерес и на двете страни е да постигнем споразумение и да поддържаме тесни търговски отношения. В момента работим с британската група по този въпрос. Трябва тези месеци да постигнем споразумение. Работим сериозно по въпроса. Знаете, какви са препани камъците, равните шансове и възможности, рибарството и закона за единния пазар. Комисията и парламента на Европейския съюз имат ясна позиция по въпроса. Това е предпоставка за постигане на споразумение. Не е лесно, но се надявам да успеем. Освен това сме в подготовка на съобщение с информация за различните отрасли в зависимост от изхода от преговорите. Ние ще изготвим такова съобщение, включително и на No Deal – не изключваме, изключ, не изключваме uh, no deal, но работим за постигане на споразумение. Що се отнася до моята задача? Моята задача като заместник-председател е да осъществявам координа... координация и ръководство в економическата област. И мисля, че търговията ще дообогати този ми ресой. Говорихме много за това как да поставим търговията в по-широк економически и европейски контекст. И моята координационна роля може да бъде полезна в това отношение. Що се отнася до натоварването, ние имаме трима заместни, изпълнителни заместник председатели в комисията е, имаме е, координираща роля и един генерален директор е, аз ще отговарям до сега, в бъдеще и в търговията. Е, а в бъдеще ще има отделно еврокомисар за финансовите услуги, тъй като търговията вече е част от моя общ ресор. И сега работя по въпроса за търговията. Да, вярно е, че това остава като част от моята обща задача. Но общо взето това са задачите на заместник-председателите на комисията. До сега се справяме и мога да ви уверя, че ще положа всички усилия да работя добре в областта на търговията Последващ въпрос от господин Белка. Ако това е целта на приобщаването на търговията към економическата политика, нека не трябва ли да поемете и индустриалната политика, за да е, имате така поглед върху целия ресор? Това е по-скоро коментар, не въпрос. Е, еврокомисарят Бретон работи за промишлената политика. До да, това е част от економическата политика на Съюза, така че ние координираме определени политически политически области, е, за някои от които отговаря и госпожа Вестагер. А, и и, има и други въпроси, които са в мой ресор на координация. Въпросът е да имаме единен логичен подход в областта на различните економически политики и области. Господин Белка, е, просто исках да изразя възхищението си с този въпрос. Сега Саския Брикмон – благодаря, господин Домбровски. Нееднократно споменахте, че търговската политика трябва да обслужва интересите на европейците и да отстояват нашите норми и стандарти но до сега вашия предшественик, за разлика от вашия предшественик, вие успяхте да довършите споразумения, които да включват съответно човешките права. Искам да чуя конкретен отговор по този въпрос. Първо, Виетнам, доколко това може да се приложи. И ако има а, нарушения, вие ще задействате ли веднага клаузата за човешките права? А, въпроса за едностранни мерки а, ще ограничите ли до европейския пазар достъп на а, стоки, произведени с труд на експлоатация. И как стои в... Ще вземете ли едностранни мар... мерки, а, когато става дума за допускане на европейския пазар на стоки, произведени с цената на принудителен труд в определени страни, с които имаме споразумение. Въпрос. А, отговор. Благодаря. Първо, е, споразумението за свободна търговия с Виетнам. Да, имаме притеснения относно човешките права, включително свободата на медиите във Виетнам но трябва да отбележим, че през последните десетилетия, особено социално-економическата област, има отбелязан напредък. Това е свързано и с нашия собствен ангажимент. Тоест, ние можем да упражним влияние единствено, ако участваме в този процес и тогава можем да говорим за това как сме изпълнили е, съответните споразумения, е, като включително споразумението с Виетнам включват е, изисквания за изпълнение на изискванията на МОД по отношение на неизползвана принудителен труд. Имаме много важни стъпки а, по отношение експлоатацията на детски труд и освен това нека припомня, че тук Европейския парламент и комисията Инте изиграха важна роля за прокарване на тези а, а, клаузи. Говорихме вече за Китай и, и специално споразумението за инвестиции. А, за което говорихме, включва са клаузи, които, освен всичко друго, уреждат въпроса за принудителния труд. Мисля, че важен елемент ще бъде нашето законодателство за задължителния due diligence, което задължава фирмите да дадат информация за източниците на техните стоки, които предоставят на европейския пазар, включително по отношение принудителния труд. Следващ въпрос от госпожа Брикмо. Докато очакваме законодателството за а, поведението на фирмите. Е, можем ли да очакваме комисията да вземе отношение по положението в Виетнам, където има сериозно нарушение на човешките права? И не е само Виетнам, това се отнася и за Китай, и за други държави, с които ние поддържаме търговски отношения. Все в този дух детския труд. Споменахте и това го чуваме, че не се толерира женския труд. Но когато говорим за законодателство, трябва да включим и съответни разпоредби, изключващи стоки с, е, произведени с детски труд. Uh, well, uh, I... Съгласен съм с това, което казвате, че е, това са направления, по които те първа трябва да се работи и да се търси подобрение, но нека кажа още веднъж. Ще постигнем успех само ако общуваме с тези страни. Не можем да очакваме кой знае какво подобрение е, от страна на партньори, с които не работим, с които не поддържаме контакти. И външно-търговската политика е важен лост. Аз е, все така ще работя за засилването на този лост. Не, казвате за е, недопускане на определени стоки на европейския пазар, е, произведени с насилствен труд, е, с детски труд и прочие, но не бива да забравяме, че търговията не е единствения инструмент. Става въпрос за едно по-широко политическо общуване с въпросните страни, в чийто контекст попадат е, е, и правата на човека, и, и самата търговска политика. Благодаря. И определено не на последно място, последния въпрос е, от госпожа Шрайнемакер. Благодаря ви, господин председател, господин Добровски. За цифровата търговия да ви попитам. Като общност на ценности, най-големия износител световен мащаб на услуги, Европейският съюз би трябвало да бъде на предната линия на, на защитата на, на договорености и стандарти в сферата на цифровата търговия, нито пък да изостава технологично, за да не се наложи да приемаме е, наготово наложени отвън норми. Е, какво смятате да правите вие, да, да засилите лидерските позиции на Съюза и двустранно ли ще става а, е, е, това по линия на външно-търговските спогодби, като например с Япония напоследък или много странно. Благодаря. Позволите ми да повторя най-напред, че е, ние трябва да отстояваме е, нашия общ регламент за защита на личните данни. Тези наши норми не подлежат на договаряне е, в контекста на спогодби за свободна търговия. И с тази оговорка, разбира се, трябва да бъдем активни в цифровата търговия, е, и, и за нейното регламентиране в рамките на СТО, има процес на преговори, посветени на електронната търговия. Но, но тази форма на търговия определено е, е необходима. Тя е от съществено значение и в самата Европа за презграничната електронна търговия и в глобален мащаб. Някои от главните аспекти на нашето гледище, на нашата позиция в рамките на СТО, са е, свободен поток, свободен пренос на данни, е, ограничен на основания обществен ред и други е, законни политически съображения, в съответствие с международните задължения и договорености. И комисията все така ще работи за преодоляването на действащи такива ограничения в трети страни и всичко това, отново казвам, без да се поставя под въпрос прилагането на европейското законодателство за защитата на личните данни. Такава е позицията ни в СТО. Двустранно, да, е, има глави посветени на цифровата търговия, е, в е, отношенията двустранните, например с е, Нова Зеландия, с Австралия. Имайки предвид, че нали, предвид отдалечеността на тези страни, по-обещаваща е именно нематериалната цифровата търговия, за разлика от физическите стокови потоци. Да, за, за уточнение, мисля, че наред с личните данни, като оставим този въпрос на страна, една от страните, е, с която очевидно би трябвало да си сътрудничим в областта на цифровата търговия, е САЩ. И госпожа Урсула фон дер Лайен в е, изявлението си за състоянието на Съюза е, посочи необходимостта от поставянето на ново начало в отношенията с САЩ. Е, Но по-позитивна трябва да е позицията ни, тъй като има значителен потенциал, който все още не е освоен. И що се отнася до цифровата търговия, възнамерявате ли да развивате, да задълбочавате сътрудничеството с САЩ и в тази област, и е, по отношение на авангардните технологии, и в частност изкуствения разум? Благодаря. Е, е, да, това е една от областите на сътрудничество, която е на, на вниманието ни. Е, всякакви цифрови технологии и услуги, изкуствения разум, както споменахте. Така че по-настоящем комисията поддържа контакти с американската администрация за създаването на технологичен съвет сащ който да стимулира сътрудничеството в тези области. Знаете, разбира се, че имаме и проблемни области, специално за данъчното облагане на цифровите услуги. Знаете, че по това се работи в контекста на ОИСР и за цифровия данък. Но ние вече разпространяваме и по-широко в световен мащаб своите идеи. Е, цифровите компании обикновенно заплащат не повече от една трета от данъка върху печалбата, който обикновено плащат конвенционалните търговски дружества. Стопанска дейност все повече се цифровизира и е, разбира се, въпросът е все по-значим. Е, в това число трябва да се обръща внимание на презграничните международните разследвания за избягване на данъци и в рамките на ОИСР да се търси глобално международно споразумение за данъчното облагане на такава търговска дейност. Така че да, разбира се, с САЩ с оговорката, че има някои противоречия, които те първа трябва да преодоляваме. Благодаря. Стигаме до края на това изнорително упражнение. Е, сега само за не повече от 5 минути, господин Добровски, с вашите заключителни думи. Уважаеми господин председател, госпожи и господа депутати, благодаря ви за въпросите, за изказаните мнения. Благодаря ви за възможността да ви запозная с гледището си за външно-търговската политика на Съюза. Надявам се, че онова което ви представих, ще заслужи не само вашата подкрепа, а и вашата съпричастност. И ако утвърдите кандидатурата ми, аз се ангажирам да работя в тясно сътрудничество с вас. Графикът е ясен, общественото допитване посветено на, е, на, на прегледа на вашата търговската политика приключва на 15 ноември. След като обобщим резултатите от допитването, ще се явя пред вас – за да ги докладвам и вашите становища ще бъдат включени в съобщението на комисията, което възнамеряваме да публикуваме в началото на следващата година. Това съобщение, това известие на комисията ще трасира посоките на по-нататъчната външно-търговска политика за идното зелено цифрово европейско десетилетие. Задачата не е лека, но ние подхождаме към нея сувереност, имайки предвид редицата си предимства. Европейският съюз е световен лидер с доверие и авторитет в световен мащаб, що се отнася до свободната и лоялна е, търговия. Имаме е, най-развитата мрежа от спогодби за свободна търговия в света е, и, и тя ще създава нови и нови възможности за нашите търговски субекти през едните години, особено за МСП. Така че това е един добър фундамент, една добра отправна позиция за по-нататъчната ни работа. Лидерските позиции на Европейския съюз не са плод на някакво менторско или, или диктаторско отношение е, към нашите партньори. Ние винаги сме се стремели да работим в световни коалиции и в това число за реформа на Световната търговска организация. Проблемът е световен, глобален, нуждае се от глобално решение. В същия начин подхождаме към целите за устойчиво развитие, към Парижкото споразумение за климата и не на последно място за преодоляването на последиците от COVID-19. Уважаеми госпожи и господа депутати, аз ще работя в тясно сътрудничество с вас за поддържане на основните ни световни партньорски отношения, за изграждането на нови, за съживяването на трансатлантическата връзка. Е, ние общо с Съединените щати можем да бъдем двигател на положителни световни проблеми. С Япония също, като се стремим да постигаме все по-голяма равнопоставимост между двете страни. Изтокът и югът да, е, трябва да бъдат а, е, е, примирени също. Отношенията ни с Африка трябва да бъдат а, развивани. А, ще си служим и с а, принудителни механизми за изпълнение на, на търговските ни отношения. Ние а, ще бъдем открити и непредобедени, но винаги ще бъдем справедливи своите действия. Само така ще постигнем стратегическа автономия. В заключение, госпожи и господа депутати, времената са изпълнени с предизвикателства, но аз съм свикнал е, да излизам напред в тежки времена. Станах министър-председател на Латвия, когато страната ми се нуждаеше от план за изход от глобалната финансова криза. Станах вице-председател на Европейската комисия, когато се нуждаехме от укрепена единна валута и единен пазар в интерес на нашите съграждани. Сега знаете колко несигурни са времената. Аз е, е, възнамерявам, ако утвърдите кандидатурата ми, да се нагърбя с нови задачи и ще разчитам на взаимодействието помежду ни. Европа се нуждае от него и ние можем да го постигнем заедно. Благодаря заместник председател Добровскис. Е, е, без е, да предрешавам резултатите от съвещанието на координаторите, аз все пак лично бих искал да ви благодаря за това, че отговорихте и то конкретно на нашите въпроси. Това далеч не винаги е така. Координаторите ще заседават в 17 часа за оценка на току-що протеклото изслушване. Закривам заседанието.